folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lenne. Уважаеми госпожи и господа, продължаваме е, заседанието. Позволете ми първо да направя едно съобщение. Относно решение на Комисията по е, селско стопанство, е, постъпи възражение вие знаете, че срокът за внасяне на възражения е 24 часа. Така че, съгласно член 105, параграф 6 от, трябва да приемем препоръките. А сега и